So, liebe Kollegen. Уважаеми колеги, So, jetzt sind alle da. Е, сега вече всички дойдоха. Добре дошли. Добре дошли на колегите, които преди обяд не бяха. Добре дошли на всички слушатели. Сега темата ни е надзор и контрол върху превози на отпадъци. Имаме гости, за да разговаряме с тях по тази тема и се надявам дебатът да стане много интересен. Ще чуем и много интересни презентации Добре дошъл на господин Марус от комисията. Госпожа Тоцика, а, директор на Импел и също директорката на Европейската а, Агенция за околната среда. Така че виждате, че нивото никак не е ниско. Сега веднага искам да дам думата на комисията и след това ще чуем презентациите, върху които ще проведем дебат с колегите, които днес присъстват. Добре дошли на социалистическата политическа група. Можем да си направим направо заседание на групата, тук гледам че сме само ние. Много моля сега представителите на комисията да започнат. Thank you. So my name is Julio García Burgues. Благодаря. Аз се казвам Хулио Боргес, е, ръководител на звено управление на отпадъците, генерална дирекция отпадъци. Благодаря ви за отправената до комисията покана днес е, да докладваме е, за изпълнението на регламента за превозите на отпадъци. Своето изложение възнамерявам първо да обясня методологията, която сме възприели. На второ място да и би изясня обхвата на доклада и на трето място да е, акцентирам върху някои от основните констатации. така, първо методологията. Това е трети е, по рода си доклад на комисията за изпълнението на регламента, съгласно 51 член от същия. Докладът обхваща периода 2007, 2008, 2009. Докладът се основава на различните доклади, които държавите членки е, са длъжни да предават всяка година. По два доклада. Е, първият е, е всъщност копие от доклада до секретарята на Базелската конвенция и съдържа количествена информация за трансграничните превози на опасни отпадъци. Вторият доклад, който подават държавите членки, съдържат допълнителна информация, вече адресирана до комисията под формата на отговори на въпросник. Държавите членки подават информацията по електронен път до Евростат. След това Евростат табулира е, тази информация. Впрочем, ще намерите е, табличната информация в работния документ за вътрешно разпространение, е, публикуван от комисията заедно с доклада. И Генерална дирекция околна среда е, съставя текста на доклада. Според нас е, най-общо статистическата информация, която съдържа доклада е надежна, но ние си даваме сметка, че има известни празноти, известни противоречия, които се дължат на два фактора най-вече. Първият е, е изоставането на държавите членки от сроковете за подаването на докладите. Някои от тях закъсняват, няма да споменавам кои, Но, но тези държави членки са посочени е, в текста на доклада и очевидно, ако държавите членки не докладват своевременно, комисията не е в състояние да представи една изчерпателна картина на положението. В някои случаи обаче Евростат ни подава разчети, експертни оценки, за да попълним тези празноти. На второ място има някои очевидни противоречия, е, несъпоставимост на данните, които подават държавите членки. Така, например, логично би било е, сумата на вноса и износа на отпадъци е, да се засича с отделните данни за вноса и за износа, но това не винаги е така. В някои случаи, по данни на държавите членки, износът от дадената държава членка превишава вноса. Що се отнася до обхвата на доклада, докладът съдържа данни за генерирането, третирането, е, отстраняването и обезвреждането на опасни отпадъци в Европейския съюз. Обхващат се обаче и. и е, Тоест не са обхванати е, опасните отпадъци, които не подлежат на нотификация. Всъщност, съгласно законодателството на Европейския съюз, няма такова задължение. Ние обаче разбираме, че важно да разполагаме с начини за наблюдение и оценка на целия поток на отпадъците, в това число на неопасните. Впрочем, неопасните именно не подлежат на известяване от страна на държавите членки и съответно ние нямаме информация за тях, но пък наскоро Европейската агенция за околната среда излезе с доклад за движението на отпадъците в рамките на Европейския съюз – и, и определено това е много полезен доклад, доколкото той съдържа е, и а, изчерпателен анализ на неопасните отпадъци, в частност метални отпадъци и, и пластмасови отпадъци за трети страни. Четири от констатациите на доклада бих искал да акцентирам. Първо, отчита се нарастване на генерирането на опасни отпадъци. За периода 2000-2008 година обемът на опасните отпадъци в Европейския съюз е нараснал с 46%. През 2009 година се наблюдава известно намаление, но това вероятно се дължи на развилата се междувременно економическа криза. И бих казал, че нарастването на обема на опасните отпадъци недвусмислено е, сочи значението на засилените е, усилия за предотвратяване генерирането на отпадъци. Втора констатация е, третирането в страната по происход е, все още преобладава. През 2009 година повече от 90% от всички опасни отпадъци е, са третирани в страната по, по, по место генерирането им. Но Люксембург, Словения, Ирландия, Холандия, Белгия и Дания, това са страните, които в значителна степен изнасят. И те са по-високи от 40%. Любопитно е, прочем, да констатираме, че някои от тези страни, например Холандия и Белгия, също внасят значителни количества опасни отпадъци. Трета констатация. Макар и е, в значителен относителен дял, по-голямата част от опасните отпадъци да се третират в страната по происход, нараства през граничното движение на опасни отпадъци. Всъщност отбелязваме удвояване на трафика от 2001 година насам. Това не е непременно отрицателно от екологична гледна точка. Очевидно, това е противоречие с принципа на близост на третиране, но пък в някои държави членки има много е, напреднали е, модерни инсталации за третирането на опасни отпадъци, които други държави нямат. И твърде често е, е най-близо намиращата се подходяща инсталация може да е, е зад граница. И на четвърто място, и бих казал нещо особено интересно, Докладът констатира, че Европейският съюз на практика е постигнал самозадоволяване по капацитет за третиране на опасни отпадъци. Тоест, Европейският съюз повече не се нуждае от капацитета за третирането на опасни отпадъци в трети страни повече от 90% от трансграничното движение на опасни отпадъци е между държави членки. Значи съвсем малък е остатъчният обем, който напуска пределите на Европейския съюз. От друга страна пък Европейският съюз е вносител на опасни отпадъци. От 2001 година е, вносът е, последователно е между 5 и 10 пъти по-висок по обем от износа. И интересно е също така да се констатира, че потоците на опасни и неопасни съответно отпадъци са в противоположни посоки. Европейският съюз е нетен износител на неопасни отпадъци, но пък нетен вносител на опасни отпадъци. И последно, в своето изложение бих искал да засегна следния въпрос. Е, една голяма въпросителна тегне е, над тази проблемна област. Действащото законодателство е, забранява превоза на определени отпадъци. И Ако погледнем официалната статистика, лесно бихме стигнали до извода, че предвид тези забрани не може да се твърди някакъв незаконен трафик. Всъщност за 2009 година а, са констатирани само 400 случая на незаконен превоз. Разбира се, ние си даваме сметка, че това е върхът на айсберга. Е, проучването на мрежата Impel сочи сериозен обем на незаконните превози на отпадъци в рамките на Европейския съюз. И е, ние сега работим по засилването на инспекционната дейност в Европейския съюз. Преценяват се различните варианти на действие и предвиждаме следващата година комисията да внесе проекто нормативен акт за въвеждането на по-строг режим. Освен това, вече сме предприели мерки е, за преодоляване на проблемите по два потока на опасни отпадъци, в е, това число електронни отпадъци, е, които са очевидно предмет на незаконен трафик. Новата директива за отпадъците от електронното оборудване обръща тежеста на доказване. Сега износителят трябва да докаже, че дейността му е правомерна. Износителят на, на електронни отпадъци, на, на електронна техника е излязла от а, употреба. Той именно трябва да докаже, че а, спазва забраната, че не изнася фактически е, е електронни отпадъци. А по директивата за превоз на бракувани, в това число превозни средства, съдържа насоки, които, впрочем, вече действат от 1 септември 2011 година. И, и тази директива също дава възможност за предотвратяване на незаконния превоз на такива отпадъци. Това е моето изложение. Благодаря ви за вниманието и позволете ми да изразя надеждата, че докладът ще бъде полезен за всички ни, в това число за, за вашата а, законодателна дейност. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, а, а и а, очаквам а, всякакви ваши идеи за подобряване механизма на отчетност. Благодаря. Благодаря ви. Сега бих искал да дам думата на Жаклин Макглейд. заместих изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда. А, благодаря, господин председател. Тук а, са разпространени а, екземпляри от нашия вътрешен доклад а, по същата тема. Нашия доклад обаче обхваща един по-дълъг е, период и, и съответно можем да изведем някои значими тенденции. Обемите определено нарастват и в рамките на ЕС и през граница. И има много интересни констатации. Е, за десетина години, до 2011 година, от края на, на 20 век, е, констатираме, че е, желязо, е, стомана, никел, мед са се удвоили е, утроили са се скъпоценните метали, е, петкратно са нараснали пластмасите. Това са важни данни, ако от гледна точка на ресурсната ефективност. Повече са от отвояване, констатираме, на превоза на опасни отпадъци. И си заслужава да си зададем въпроса защо. Защо нараства обемът на отпадъците и къде се насочва той? Е, превоза през граница, разбира се, е, се възползва от е, най-ефективните от економическа гледна точка възможности за рециклиране, за, за преработка. Освен това, отпадъците могат да се използват за, за вторична употреба, като суровини за ново производство и толкова по-добре, ако наистина е така но рискове определено има. Има транспортни рискове, е, има свързани с транспорта екологични въздействия, но още по-важен е въпросът за страната получател. И въпросът, който трябва да си зададем, е, и би трябвало да потърсим отговор на него от Импел, е дали получателят на отпадъците може да борави с тях по безопасен начин. Е, и въпросът е особено тревожен, когато отпадъците се насочат към страни, в които няма мощности за тяхната преработка. Въвеждането на единния пазар през 1993 година наистина доведе до облегчаването на, на, на трансграничното движение на всякакви стоки, в това число на отпадъците. Политиката на възобновяеми енергоисточници също стимулира обема на превозите, но в същото време действат редица хармонизирани и доста строги правила за управлението на отпадъците, които налагат нови подходи към боравенето и управлението на отпадъците. Значителни обеми отпадъци се отклоняват от депониране към рециклиране – Понякога, обаче, инфраструктурата за управление на, на отпадъците трябва да бъде преразгледана в тази връзка. Значи, когато една страна не разполага с инфраструктура, износът към страна, която разполага с тази инфраструктура, може да се окаже най-доброто краткосрочно решение. Има редица ненормативни фактори, в това число економическия растеж, търсенето на суровини и материали. Азия определено е местоназначение на редица от нашите пластмасови, на голям обем от нашите пластмасови отпадъци. И разбира се, е, е, изгарянето, инсинерацията на отпадъци нараства като относителен дял стремеж към търсене на ефективност, на, на енергийна ефективност. И по-нататък стереотипите на, на, на, на превоз, на, на транспорт а, а, определено се различават. Опасните отпадъци в Европейския съюз най-вече се насочват към съседни страни, но пък националните мощности, възможности за боравене с такива отпадъци варират, поради което има и трансграничен превоз. Е, различна е себестойността, е, възникват е, въпроси от чисто териториален характер, но, както казах, що се отнася до неопасните отпадъци, значит, значителен е делът на износа от Европа за останалата част от света. Както казах, Азия най-вече е местоназначение на пластмасовите отпадъци. И, и това ще нараства като тенденция предвид растящата цена, а и търсене на суровини. А, нещо повече, показателите за рециклиране а, по действащите директиви стимулират повишеното предлагане на отпадъци. Така че превозите също ще нараснат по обем. И трябва да. Съответно, е, относителният дял на неопасните отпадъци е, сочи невероятен растеж. Някъде 18 милиарда ръст през 2011 година по е, металните отпадъци. Ако вземем търговията с отпадъци и финансовото измерение е, не можем да е, отменим с мълчание значителното вредно екологично въздействие. И в тази връзка електронните отпадъци, те обичайно се класифицират като опасни, съответно е незаконно да бъдат изнасени от Европейския съюз. Независимо на, от а, проблемите с статистиката, има сведения за значителен изнот от ЕС към Западна Африка, към Азия на електронни отпадъци, но не като а, с етикети електронни отпадъци, а, а, а стоки на старо и, възниква въпросът обаче, дори да се пласират стоки втора ръка, те в край на краища ще се превърнат в отпадък извън Европейски съюз, което всъщност противоречи на намеренията. Нали, има ужасяващи данни. 40 000 тона, например, европейски отпадъци по улиците в Индия е, е, хората е, са пряко изложени на въздействието на опасни химикали. Още повече тези отпадъци са скъпи, те имат своята стойност. И, и трябва да видим как, как да спрем тази експлоатация, социална практически, на ефтината работна ръка и занижените стандарти за безопасност и охрана на труда в трети страни. Освен това, в Европейския съюз доста отпадъци се събират, недостатъчно се е, преработват вторично, значи къде отиват те. Освен това, незаконният превоз на отпадъци е, е, накърнява интересите на добросъвестните превозвачи на отпадъци. Значи, това е сериозно престъпление, и, и ние е, се опитваме да, заедно с Импел и други, да хармонизираме инспекционната дейност, но се опитваме е, и да, да анализираме корените на, на проблема, видовете отпадъци, връзката с друга незаконна дейност, е, е, все с, с намерение да, да сведем до минимум тази дейност. И накрая, е, относно информацията. Огромна е, е потребността от по-надежна информация за трансграничните превози на отпадъци. Е, събирането на тази информация не е непременно скъпо. И впрочем, от държавите членки се изисква единствено да, да подават а, а, агрегирани сводни данни по не особено прецизните шифри на Базълската конвенция. Но много от а, а, страните в а, Европейската зона за, за свободна търговия имат далеч по-надежни данни, възоснова на е, информацията, която постъпва от е, е, държавите членки на Европейския съюз по своя система на, на кодове или, или шифри. И, и, и би трябвало да се направи нещо по унифицирането на тази отчетна система. Значи, търговията с опасни отпадъци най-вероятно ще продължи, понеже третирането им изисква най-модерни съвършени технологии, е, с които не всеки разполага. И съответно последиците ще нараснат. Е, факта, че ние не събираме тези отпадъци за повторната им употреба в собствената економика е, е сериозен проблем. В някои случаи не повече от 4% е, се преработват вторично. И то не защото няма добра воля, защото чисто технологично в доста случаи невъзможно е да бъдат сепарирани отпадъците. Значи ако по-добре се изпълняват е, нормите на директивата за отпадъците, толкова е, повече ще, ще бъдат наличните отпадъци за вторична преработка. Така че, да, необходими са нови технологични решения за по-малко отпадъци или не така опасни отпадъци, но всичко това ще върви успоредно с, с това доста сложно взаимодействие между директивите за отпадъците и последиците, които възникват при вторична преработка на отпадъци с оглед ресурсна ефективност. Благодаря сега госпожа Тучинска, председателка на мрежата Импел. Заповядайте. Много ви благодаря. Аз също благодаря много за това, че ме поканихте тук. Много се радвам, че мога да ви представя резултатите от работата на Impel. Това е европейската мрежа за прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. До тук имаме 46 членове от 33 страни. Това не са страни членки, а, а органи по опазване на околната среда, които на доброволен принцип си сътрудничат, за да можем по-добре да упражняваме е, задълженията си. Импел съществува от 1992 година. Тази година отбелязахме 20-та си годишнина. Актуалните теми всъщност на околната среда са основна част от работната ни програма през изтеклите години. Мисля, че и през следващите три години, които остават от програмата ни до 2015 година, също ще бъдат основни теми. Името ми е Тушинска, аз съм от Швеция и ръководя мрежата. Радвам се да ви представя и е, два, двама мои много важни сътрудници. Колежката работи в, в комитета за трансгранични превози на отпадъци, а колегата работи в областта на проверките на транспортирането на отпадъци. Т.е. проверява се дали те се извършва, е, транспорт се извършва по постановените правила. Също така се следят количествата на превозваните отпадъци. Нека накратко да помоля нашия проектен менеджер да ни разкаже а, за своята дейност, но преди това ще кажа две думи за резултатите, общите резултати, които сме постигнали, за да имате представа как работим. Става въпрос за трансгранични превози на отпадъци. В тази област сме провели редица проекти, още в началото на 2000-та година започнахме с тези проекти. Как стават нещата на практика? Събираме се, уточняваме схемите за проверки, правим графици, след което събираме данните. Тази 2012 година сме направили повече от 8000 проверки по линия на сътрудничеството между нас. Говоря за транспорт в границите на Европейския съюз, както и за трети страни. Какви изводи правим? Първо, Нашите инспекции показват, че нарушенията на правилата са не са се, като брой не са се нарушили в сравнение с миналите, миналата година. Около 20% от превозите са били по един или друг начин против правилата. Има две групи от нарушения. Първо нарушения, които са свързани с транспорта вътре в Европейския съюз, примерно не надлежно попълнени придружаващи документи. А друг е случая с трансграничните превози извън Европейския съюз. Става въпрос. Нарушенията се свежат преди всичко до превозване на отпадъци в страни, които не са членки на ОИСР в пълно нарушение а говорим за електронни отпадъци, електрически отпадъци и употребявани автомобили, които понякога се обозначават като продукти предназначени за повторна употреба, но това са основните нарушения при тези видове транспорт. Ако трябва да бъда по-конкретна, около точно 41 превоза бяха спряни от нас. В някои случаи сме върнали а, товара в страната по происход, но трябва да попитате колегите за подробностите. Какъв е общият извод от извършената от нас дейност? И какво бихме си пожелали за напред. Първо, смятаме, че самият факт, че ние и нашите членове си сътрудничим, е сам по себе си факт, който прави възможни такива проверки. Защото има допълнително огромен брой проекти, които отделните органи си провеждат, но тези, които са плод на нашето сътрудничество, са приоритет за нас. Има един основен елемент, за който за сега не е станало дума в тази дискусия, е това, че си сътрудничим и с други компетентни органи, прокуратура, полиция, пристанищни власти и прочие и прочие Имаме наистина много добро сътрудничество по цялата верига на инспектирането и прилагането на законодателството. Друг елемент, по който не сме напреднали достатъчно, и който смятаме за фактор за по-голяма ефективност, е да работим предварително, т.е. не да инспектираме по пътищата или по пристанищата, а да проследяваме пътя на товара, т.е. дали отпадъците идват от сметища или от къде. И последно, намерението ни е да засилим сътрудничеството си с страни, респективно органи за опазване на околната среда, от страни, в които проблема е голям. Например, Западна Африка, Юго-Източна Азия, вече сме във връзка с тяхната мрежа, според нас това е решаващо, за да можем да работим по-успешно и по-ефективно и да контролираме транспорти, превоза на отпадъци. Разбира се, че можем да разширим дейността си, но в момента положението с финансите ни не е особено добро тъй че правим каквото можем. Докладите от последните три години са публикувани на нашата интернет страница impel.eu е адресът. Ако нашият председател позволява, ще помоля ръководителя на нашите проекти да разкаже някои по-конкретни неща във връзка с прилагането на законодателството. Благодаря за доклада, моля. Благодаря, както вече беше споменато. Проектът предлага един обзор върху ситуацията, свързана с превоза на отпадъци в Европейския съюз. Ние имаме а, нови данни от а, проверката. Данните са от 2012 година. Всъщност те предстоят да бъдат предоставени 1123 проверки бяха извършени, 67% от проверките бяха физически проверки, 30% бяха извършени по друг начин, а проверката на предприятията даде нарушение в размер на 29%, така че се изтрува да се увеличи още в началото броят на проверките. Също така ние се натъкваме на информация, предоставена от специалните служби. Също така мога да кажа, че сме извършвали и случайни проверки, най-вече когато става дума за стари автомобили, гуми. Е, те представляват много голяма заплаха за страните, където се извозват. Много голяма част от нарушенията бяха свързани с превозите в страни извън Европейския съюз. На първо място в Китай. След тези проверки имаше 91 обратни пратки, 91 наказания бяха наложени, а около 30 случая бяха предадени на наказателните органи. 50 000 случаи бяха разгледани е, в е, сътрудничество с компетентните органи от е, държавите членки. Все още нямаме официални данни. Стана дума, че трябва да, за това, че трябва да бъдат консултирани специалните служби във връзка с разкриваемостта. Председателят. С това приключихме презентацията. Мисля, че стана ясно, че става дума за превоз на суровини извън границите на Европейския съюз. Мисля, че имаме голяма възможност да спрем а, този процес, особено когато а, имаме предвид сектора на създаване на работни места. Там са възможни някои неща, до 400 000 работни места в Европа могат да бъдат създадени по този начин, така че по е, точка на екологичната политика ние би трябвало да обърнем по-голямо внимание на тази тема и не само от този аспект, но и от други аспекти. Примерно от аспекта на суровините е, от гледна точка на индустриалната политика, също така на екологичната политика, както казах, но и от аспекта на създаване на работни места. Сега има желащи за изказвания. Първият е Викторио Проди. Е, след това Карл Антракт и Линда Макеван. Е, сега поздравяваме и християн-демократите сред нас. Виторио Проди. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Маклейт и на другите автори на този доклад. Вземам повод от е, бележката, направена от председателя. Най-накрая комисията даде израз на индустриална политика. С нощи председателят Барозо говори пред е, една голяма среща на индустриалци в Европа и се спря точно на тази точка – производство. Затова ние трябва да се опитаме да осигурим кохерентен подход на европейско равнище. Имате право, че разполагаме с ресурси, поради което трябва да следваме и съответно поведение – трябва да разглеждаме отпадъците като истински ресурси и това не бива да остава само на хартия. Възникването на опасни отпадъци е нараснало, т.е. с 28% повече опасни отпадъци има сега в сравнение с 2009 година. След това вносът на опасни отпадъци от трети страни с 179% се е увеличил, а износът на такива отпадъци се увеличил с 20 до 27% голяма част от тези отпадъци просто се извозват в е, депа за смет. Например, незаконното е, отстраняване на електроотпадъци е, също се следи. В Хамбургското пристанище Федералната компетентна служба установила, че 93 000 тона са транспортирани в африкански страни над 20 000 тона електроотпадъци. Посочва се, че е необходимо да има информация за тези трансгранични превози. Агенцията посочи, че не може да отговори на въпроса, защо вносът и износът нараства много силно в тази сфера. Предполага се, че липсват необходимите мощности и че разходите за обработка на такива отпадъци са различни. Следователно може да се съди, че цените са много важен фактор за отделните страни. След това превозите на неопасни отпадъци, пластмаса, хартия и така нататък към Азия цялата общата стойност на а, този износ е много висока. През 2011 година Европейският съюз е експортирал около 18 000 милиона тона метал и стомана. Имат се предвид метални и стоманни отпадъци и това са около 6 милиарда евро, 4 милиона тона метал пластмасови отпадъци на стойност 1 милиард евро. И мога да добавя още нещо, което в момента се проучва в парламента. Разглобяването на кораби за скраб. Това е, е свързано с възможно прилагане на базалския протокол. Опитваме се да намерим възможност и искаме да спомогнем кораби да бъдат нарязвани на скраб на други места. Какво конкретно означава това, както каза вече председателят? Ние разхищаваме ресурси по този начин. Ресурси, които могат да бъдат третирани по екологичен начин в Европа. Изводите от този доклад са с много голямо значение преди 30 години е прията директивата за отпадъците и все още имаме разпоредби във връзка с преработка на отпадъците, които не са хармонизирани. Цените са много ниски, също така и е, екологичните стандарти са много е, ниски. Е, незаконните превози на отпадъци също се увеличават, най-вече за електроотпадъци. Европол и Интерпол посочиха, че този вид превози се е, управляват от организираната престъпност. Това беше посочено в доклада. Това всичко са дейности, които отварят широко вратите пред изпирането на пари от незаконна дейност. Следващата точка, която искам да засегна, в Европейския съюз имаме материал ликич, защото никел, благородни метали, пластмаси, хартия, метал, стомана, такива отпадъци се експортират в Азия и там а, те попадат в ограничен брой търговци. Това просто е разхищение на ресурси в Европейския съюз, а също и на енергия. Нямаме достатъчни капацитети да събираме всички тези отпадъци, но данните за износ не са достатъчни, за да избягваме подобни явления. Трябва да бъдат събирани данни за опасни и неопасни отпадъци. Трябва да бъде създадена за тази цяла агенция, или някакъв орган, където централизирано да се събират данни за трансграничният превоз на отпадъци, за да можем да управляваме потоците на превоз, е, е, стопанските субекти, е, защото знаете, че тук действат много свободи. Това, което прави импел в случая, трябва да бъде превърнато в задължение за държавите членки. Това би била първата стъпка за създаване на общи правила за събиране на данни и извършване на проверки. Позволете ми сега един е, последен коментар. На страница 14 е посочено нещо. Какво всъщност е, е това? в Германия съществува голям капацитет за преработка на отпадъци. Мощностите са големи. Аз знам от е, екологичната агенция, че е, незаконни, износ на отпадъци от Европейския съюз към трети страни все още е огромен проблем. Е, полицейски служби се занимават с него. Но явно много хора се занимават с вторична преработка. В е, Великобритания смесването на отпадъците е проблем. Проблем ли е, е това поначало? Е, значи, ако добре ли би било да се въведе задължение за оповестяване местоназначението на отпадъците? Защото е, се създава впечатлението за така своеобразно измиване на ръце едни и същи отпадъци се препродават и препродават до безкрай. Вчера говорихме за преработката на, на плавателни съдове и, и този проблем там е отшебиен. А и, а и хората ни пишат, загрижени са, знаете, едно домакинство доста добросъвестно, предвид нормативните изисквания, се грижи за своите битови отпадъци. А какво правят големите играчи? докъде ще стигнем по, по е, селата в Бангладеш, е, деца е, разглобяват стари компютри. Абсолютно не, недопустим. И, и се връща на въпроса, не бива ли да се, да се въведе на такова задължение за оповестяване на, на крайната дестинация? Благодаря, Криста Клас. Благодаря. Темата е много интересна. Много съжалявам, че толкова много колеги присъстват, но четвъртък след обед може би не е най-обесния ден за това обсъждане. Сега питам се, контролът дали е достатъчен, броят проверки достатъчни ли са? Вие казахте, че ако имахте достатъчно ресурси, щяхте да правите повече проверки. Но а, нека да говорим за проверките, какви са те. А освен това, дефинирането на отпадъка може да бъде различен, различно. В търговията винаги има две страни. Има изпращач, има получател. И ако двамата се разберат, че това няма да е отпадък, пратката не е отпадък, а е стока, как проверявате къде започва и къде свършва проверката и кой дефинира какво, що е това, което се е, превозва. Независимо от това дали става дума за Европейския съюз или извън. Сега вътре в Европейския съюз има много ясни правила, но ние не искаме да изхвърляме буклука си и в е, трети страни. Но ви питам най-сериозно, как определяте какво се превозва? Не е достатъчно само да се е, проверят документите. Сигурно трябва да има и проверки на място. И а, е, допълнителен въпрос. Намирате ли подкрепа, срещате ли подкрепа от а, е, властите на място, от пристанищите власти и прочие, както и от получателя на товара, защото той също трябва да бъде санкциониран евентуално? Благодаря. И не на последно място, нашият експерт по електрически отпадъци и други подобни. Заповядайте. Ik weet niet of ik dat zo fijn vind om de ex-expert eh, te zijn of een van... Смятам, че е много хубаво да ме причислявате към експертите. Не съм експерт, обаче наистина се интересувам много сериозно от тази тема. Сега, слушайки доклада, гледайки числата, не мога да се зарадвам вече стана дума, особено е за нашата економика, в която имаме толкова такава нужда от а, суровини, от материали, включително и в областта на електрическите отпадъци. Промишлеността се нуждае от тях, а ние ги транспортираме и гледаме да ги изхвърлим извън Европейския съюз. Наскоро директивата беше преработена, ние се опитахме да възразим на съвета, да, да наложим своето становище, съвета винаги се опитва да осложни нещата, да направи проверките още по-сложни. Това, което искам да ви попитам е дали новата директива за електрическите отпадъци представлява по-добра рамка или е необходимо още нещо. Освен това смятам, че трябва да има повече инициатива, защото гледайки числата съм много разтревожена. Пазарът се нуждае от тези отпадъци. А що се отнася до опасните отпадъци, е, трябва да се вземат съответните мерки. На второ място, струва ми се странно, аз съм от Антверпен, а, е, знаете, пристанището там, в свободното си време съм в управителния съвет на пристанището на Антверпен, Антверпен Разработили сме разпоредби за ограничаване на превозите на електрически отпадъци. Така че ми се вижда странно, защото има и внос на отпадъци, което съвсем не е без значение. И искам да ви попитам, кое преобладава? Какви видове отпадъци преобладават при вноса? отново ли става въпрос за електрически електронни отпадъци или някакъв друг вид? И достатъчно строго ли е европейското законодателство за това? Who wants to respond? The commission first? Благодаря, кой желая да... Да, комисията. Първо, много, много различни проблеми бяха изтъкнати. Тук аз бих искал обаче да се спра специално на едно. Ние сме обезпокоени от износа на ценни отпадъци с висока стойност към трети страни. Но това очевидно противоречи на нашата стратегия за ресурсна ефективност. Определено противоречи на нашата суровинна политика. С отрицателен економически ефект, е, отрицателни последици за околната среда, но, но този проблем има два основни аспекта. Първо, Износът на е, високостойностни отпадъци е само част от проблема. Още по-голямо безпокойство, според мен, буди фактът, че е, системите за управление на отпадъци в Европейския съюз очевидно не са оптимални. И очевидно има какво още доста да се направи за подобряване управлението на отпадъците в Европейския съюз. Не знам дали сте запознати с най-новите статистически данни за управлението на отпадъци на общинско ниво е, в Европа. Е, през март тази година, мисля, Евростат публикува е, тази информация, която е особено интересна, тъй като сочи, че депонирането сякаш остава поне в Европейския съюз, главния вариант на общинско равнище. Близо 50% от всички общински е, отпадъци се депонират на, сметище. сметища. Е, което означава, че вместо тези отпадъци да бъдат опозотворявани като ресурс, и ние фактически ги загробваме. След това през лятото тази година публикувахме класация на държавите членки по управлението на общински отпадъци и от нея е любопитно да се види, че повече от 10 десетина държави членки депонират на повече от 75%. Значи всички битови отпадъци е, просто се депонират в сметища, което определено противоречи на нашата стратегия за ресурсна ефективност. Сега за опасните отпадъци аз бих казал, че превозът им в Европейския съюз не е главният проблем. И Агенцията за околната страна и комисията своите доклади констатират а, основателни причини за износа и за, за превозите на опасни отпадъци в рамките на Европейския съюз. Предвид а, сложните капиталоемки технологични решения за преработката на тези отпадъци, с които не всички държави членки разполагат. И за оптималното управление на опасните отпадъци определено е необходимо те да бъдат е, превозвани през граница. А според мен друг един аспект е по-важен. А именно незаконното изхвърляне на опасни отпадъци в държавите членки. Знаем, че е, такава практика има има държави членки, в които потоците опасни отпадъци са е, обект на правилен контрол, наблюдение и контрол, но ние получаваме всеки ден жалби, оплаквания е, и петиции, е, в които се твърди все още незаконното загробване на опасни отпадъци. Е, на въпроса на госпожа Макаван. Очевидно, едно от основните изисквания за подобряване управлението на отпадъци в Европейския съюз е, е разделното им събиране. Това е най-добрият вариант от е, екологична гледна точка. А това също е и вариантът, който обезпечава по-нататък по веригата рециклирането. И това е, е, ясно е предвидено в рамката директива за отпадъците. На въпроса на госпожа Клас. Мисля, че Наистина, електронните отпадъци и бракуваните е, моторни превозни средства са двата най-сериозни бъдещи будещи безпокойство проблеми. Госпожа Мамбрент запита дали преработката на директивата ще свърши работа. Остава да се надяваме. Е, във всеки случай това е стъпка в правилната посока. Особено е, обръщането на тежестта на доказване върху износителя. Аз възлагам надежди на тази мярка. Остава да видим, разбира се, как директивата ще бъде транспонирана в законодателството на държавите членки. От своя страна ние, комисията, възнамерява да публикува насоки по тълкуването и прилагането на новата директива за електронните отпадъци. И, и разбира се, ние текущо ще следим напредъка на държавите членки по а, въвеждането и прилагането. И за в старите автомобили положението е много тревожно. своеобразна черна дупка се, се оформя в, та, в тази област. Броят на бракуваните автомобили е, с неизвестно местонахождение, според Евростат, е наистина огромен. Износът на автомобили, които са отпадък, е, е, с твърдение, че това са коли на старо, е, също е сериозен проблем. Ние сме издали насоки за инспекцията на този износ. Инструментът, е, актът е, е факултативен, но е, както обявихме е, в предстоящата си работна програма, ще започнем профилактичен преглед на цялото това законодателство и една от директивите, които ще подложим на цялостна преоценка е тази директива за бракуваните автомобили. Е, и ще видим е, как, как да попълним тази огромна практическа пръснота по законодателство. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. От гледна точка на Импел е, мога да кажа, че поставените въпроси се отнасят както до политиката, така и до провеждането на практика на вече приетите политически и нормативни решения. И, и аз бих искала да насоча своя коментар към изпълнението. Как краща, това е, това е предмета на дейност на, на нашата мрежа и на нейните членове. И вече се каза, законодателството е на лице, законодателството за опазването на околната среда и е, разбира се, нашите органи по опазването на околната среда съвсем сериозно гледат на своите задачи. Но другият елемент, другото направление е економическата дейност като двигател. И не, и тук не става въпрос за незаконната стопанска дейност. А, а за добросъвестната стопанска дейност и съответното екологично въздействие далеч по-трудно е, е да се обхване тя от е, органите по опазването на околната среда и ние трябва да работим в тясно сътрудничество с останалите регулиращи органи. Определено сме е, осъзнали тази потребност. Както е, и, и необходимостта от укрепването на, на тези звена, съответните органи, които, е, се, които наблюдават е, транспортирането на отпадъци. За да подобрим положението е, ние трябва да заздравим отношенията си с екологичните органи на онези страни, в които, в които са дестинации, които са крайно е, местоназначение на отпадъците, било то е, законно или незаконно изнасени. Разполагаме с международно правната база, Базълската конвенция, а, а ние можем да да работим по изграждането на капацитета и е, на, на своите е, партньори по контрола е, и в Юго-Источна Азия, в Западна Африка, нашите партньори са доста слаби от институционална, от организационна гледна точка. And finally, I think we had made progress and, and... И накрая, аз мисля, че сме постигнали напредък. Сега, благодарение на преработената директива за електронните отпадъци, когато у нас възникне съмнение или подозрение, че, е, че е, дадена пратка всъщност съдържа отпадъци, макар и да е обозначена по друг начин, вече ние можем да изискваме доказване от страна на търговец. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Съвсем накратко някои конкретни аспекти на доклада. Е, е, защо всички пътища сякаш водят към Германия? Ами защото е, е, е, има множество възможности, огромен капацитет в Германия, технологични е, е, възможности и просто е, е, Германия има много граници. А, сега, що се нас до смесването на, на отпадъците? А, ако погледнете на 23-та страница от доклада, ще видите, че е, е, значителна постойност, е, значителни постойност обеми се реализират. Ако тази стойност не, не се реализира вече като преработка, то наистина част от проблема е смесеният характер на отпадъците. Тук съотношението между преработка и изгаряне има своя ценови измерител. Е, и на мен се струва, че ако се въведат същински пазарни стимули, а и за стимули за, за обществото, а, мисля, смесването на отпадъци ще намалява като практика. Защото а, а, нали, твърде обесърчаващо е за, за обикновения гражданин, който е направил всичко възможно да сепарира отпадъците си, а след това идва една голяма кола и събира всичко на куп. А проблем в Дания, например, е, че идват автомобилите за сметоизвозване и искат да вземат каквото им се даде, просто за да го изгорят. Нали, инсинерацията има своите отрицателни страни. Сега, по електронните отпадъци, поне доброто е, че е, държавите членки са задължени да отчитат ежегодно е, с е, съответната система на кодиране. Интересно, ако погледнете доклада, много, много любопитни са тези разминавания между отчетните данни и, е, е, и, и онова, което е генерирано. Нали, примерно в, в Германия е, има, има много отпадъци, които са по таваните и, и мазетата. Но от друга страна има купища цветни телевизори, които заминават за Африка. очевидно, че те едва ли биха могли да послужат за гледане на телевизия и ясно ще е, формират една грамада някъде в покрайнините на някой африкански град. Аз изцяло подкрепям идеята за е, инспекции, внезапни проверки по оперативни данни, но пък от друга страна, ако държавите членки си свършат работа по, по, по информационното обезпечаване на, на, на директивата, и проверките, инспекциите биха били далеч по-силно насочени. Така стигаме до казаното от госпожа Клас за контрола. Ние все така смятаме, че добри информационен поток със съответната детайлност е, ще осигури по-доброто прилагане на директивата. И накрая аз съм напълно съгласна с Виктория прането на пари, е, загубата на ресурси е, явно са фактори на, на преноса, на, на транспортирането на отпадъци. И в това отношение пак подчертавам. Е, стандартизирана система на кодиране на източники и местоназначение определено ще подобри нещата. Благодаря на всички, които дойдоха днес, които участваха в нашата дискусия отговаряха на въпросите ни и изнесоха свои презентации. Мисля, че се чуха важни неща и най-важното е, че не бива да ни бъде безразличен фактът, че някои ценни суровини се изнасят тук така извън границите на Европейския съюз. Още веднъж благодаря на всички, които участваха. И така да се разместим набързо, за да продължим със следващата точка от дневния ред. Тя е под номер 23 криза, свързана с финансирането на Световния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и нейното отражение върху страните от Европейския съюз, които са засегнати в най-голяма степен от мултирезистентната туберкулоза, по-специално Румъния. Добре дошли сред нас представителите на комисията, освен това и доктор Масуд Дара от Световната здравна организация. Много ви благодаря, че дойдохте да обсъдите с нас тази изключително наболяла тема. Нека да уточним някои технически въпроси. So everything is fine. Everything is prepared. Така подготвихме всичко. Можем да започнем. Имате думата за тази презентация, господин доктор Дара. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Гроте, както е посочено в темата на презентацията, която съм подготвил. Тя е за е, обстановката с туберкулозата в Европа, преди всичко за мултирезистентната туберкулоза в е, Румъния. Нека първо да дам една по-обща картина, след което ще ви запозная и с плана за действие. Също така ще се спра на предизвикателствата и на плановете за превенция. на мултирезистентната и крайно мултирезистентна туберкулоза, най-вече в Румъния. Около 8,8 милиона са случаите на туберкулоза годишно за целия свят. Ако е, разгледаме нещата географски, виждате, че голяма част се пада на Китай и Африка, а на Европа и САЩ по-малка. В Европа се пада, на Европа се пада само около 5% от общата заболеваемост от ТБЦ. 20% от мулти и крайно резистентните туберкулозни видове са а, в Европа. Мултирезистентната туберкулоза е тази, която е резистентна срещу а, медикаментите, с които се лекува. 45 000 случаи с летален изход е имало миналата година в, Европа, в цял свят. Колкото и да е чудно, някой от тях в Европа. Сега тенденцията е нисходяща, но що се отнася до смъртността, за съжаление не можем да кажем същото. 18 от държавите членки са застрашени. тези от бившия Съветски съюз, България, Румъния, както и Турция. Виждате, че част от тези страни са страни членки на Европейския съюз. Не мислете, че туберкулозата е нещо, което а, удря само други страни, трети страни. Има, например, малък брой случаи в Монако, но в други пък страни членки има по хиляди случаи понякога. Данните, които ви показвам, са от националните статистики по страни. 75% от случаите са прераснали в крайно мултирезистентна форма на туберкулоза. Тук ви показвам средната стойност за Европейския съюз и средните стойности за света. Два фактора са решаващи тук. Първо миграцията и второ, както виждате от този слайд, това са случаите, в които се установяват случаи на заболяване от туберкулоза. Става ясно, че повече от половината от тези случаи се наблюдават у иммигранти. Затова е много важно да се наблюдава кой влиза в страните и хора, които трябва да се лекуват, да бъдат лекувани в източна Европа има страшно много случаи на туберкулоза в затворите. Понякога до 2,5% от всички затворници в един затвор боледуват. В затворите изобщо процентът е 20 пъти по-голям, отколкото сред населението. Това е истински социален проблем. През 2007 година като реакция здравните министри се е, срещнаха с министрите на правосъдието и финансовите министри и приеха Берлинската делегация за борба с туберкулозата, след което Европейския съюз създаде план за действие против туберкулозата. Миналата година разработихме консолидиран план за действие подкрепян от държавите членки, план за който е заделен бюджет – и целта му е да се подобри достъпа до лечение на пациенти с мултирезистентна туберкулоза. Ако днес не успеем да се преборим, утре проблемът ще е огромен. А, сега да видим Румъния в сравнение с останалите държави членки, за болеемостта, както виждате, е много по-висока, отколкото в други европейски страни. Шокиращо е, че и леталният изход като процент е много повече в е, Румъния. Румънците заболели имат 6 пъти по-голям риск е, да а, е, заболяването им да завърши летално. Лечението на мултирезистентната туберкулоза, освен това е доста скъпо. Ето защо имаме е, инструмент за финансиране. Проведохме вече един проект в Румъния. Става въпрос за прегледи на пациенти на места и започване на лечение там, където е необходимо. Повече от 70% от пациентите са били лекувани.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 присъстват и депутати, и членове на комисията. Това са все хора, които всъщност създадоха този план. Много е важно да подчертая, че планът действително се осъществява и благодаря на всички, които допринесоха за това. Благодаря за този доклад. Той наистина беше много информативен. Сега искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Моля. Благодаря. Благодаря за поканата. Работя в Gate Europe, към Европейската комисия. И аз бих искал да Посоча също, че съм член на управителния съвет, представлявам комисията, Белгия, Италия, Испания и други страни също са представени, така че ми позволете сега няколко думи за ролята на този глобален фонд. Какъв е приносът на този е, глобален фонд за борбата срещу спина и туберкулозата за мултирезистентната туберкулоза в рамките и извън рамките на Европейския съюз. Позволете ми е, в началото да посоча, че е необходима добра програма за контрол върху туберкулозата. Също така са необходими и съответните капацитети, за да се изпълнят този план. Необходима ни е и система и това, което е още по-важно, трябва да се ангажираме за изпълнението на този план – трябва да се осигурят ресурси, най-вече по отношение на туберкулозата, а и други болести на безността, като например спин и малария. Тук трябва да се работи с маргинализираните групи от населението, които са изключително податливи на такива заболявания. При туберкулозата това означава, че трябва да се работи с съвсем бедните хора, с затворници, също така и ромите, които е, са застрашени също от подобни заболявания. С две думи, с е, трябва да се работи с тези групи. А онези, които изпълняват плановете, те трябва да бъдат задължени към отчетност не само на финансово, но и на политическо равнище. Трябва да бъдат извършвани проверки във връзка с контрола върху разпространението на туберкулозата. На първо място са отговорни за изпълнението на тези програми националните компетентни органи трябва да се оказва съдействие на държавите членки, които работят заедно с нас, за да могат да се инвестират средства в качествено здравеопазване. В Европейския съюз има някои страни, които са по-силно застрашени от туберкулоза. Съществуват и някои програми за публично здравеопазване, рамковата изследователска програма. Там също се предоставят средства за изследвания в сферата на туберкулозата. Сега искам да се спра на техническата помощ имаме Европейски център за контрол върху заболяванията в Стокхолм. През 2008 година беше разработена програма за действие за борба с туберкулозата в Европейския съюз. Е, има специфични програми, има и екипи за борба с туберкулозата. Бяха предоставени и бюджетни средства за техническа помощ за държавите членки от Европейския съюз, които са особено застрашени от туберкулозата. на международно равнище Световната здравна организация е водеща в това отношение също и Топ TV Partnership. Там участват много страни. И там се ползва средства от Глобалния фонд за борба с туберкулозата, спина и маларията. Бяха проведени съвместни действия с комисията. Това беше реакция на неотложната ситуация, която възникна. Трябваше да бъдат лекувани хора и имаше и възможност в бедни страни да се предоставят средства за лекуване на хивспин. Всичко това доведе до е, световна солидарност. Не трябва да се забравя това. Освен Световния фонд има и други финансови източници за борба с спина, въпреки че Световния фонд е, дава най-много средства за това. Има програми обаче и на Световната банка, също така имаше една инициатива на американското правителство при президентството на Буш. Средствата за туберкулоза се отделят най-вече от този фонд. 19 билиона долара са предвидени и тук Европейският съюз е най-големия донор, около 54% от ресурсите ги осигурява той. Искам да посоча инструментите за сътрудничество за развитие. Тук работим заедно с ОИСР. Европейския съюз е по задължения 7% от БВП да се използват за сътрудничество за развитие. САЩ като донор са на една от първите места. След това големите европейски страни. Всъщност повечето донори идват от Европейския съюз, Франция, Германия, Англия, също Европейската комисия, Италия и Испания в началото на е, образуването на Световния фонд е, дадоха много голям принос. През последните години обаче внасят по-малко средства, а има и страни, които са по-малки, обаче е, внасят голяма вноска в фонда. Например, искам да посоча като такива страни Швеция, Дания и Люксембург – Съществува ли криза за финансиране за Световния фонд в момента? Зависи от гледната точка. Както казах, той беше създаден през 2000, 2001 година и тук виждате годишните плащания, също така Имам предвид, че това са средства отпуснати на отделните страни през 2011 година. Имахме административни проблеми в Световния фонд и това наложи провеждането на реформи. Те бяха проведени наскоро 2,7 милиарда средства бяха изплатени тогава по-малко, но сега тези средства ще нараснат, ще достигнат сума на 3 милиарда въпреки че а, това нарастване няма да бъде толкова бързо през следващите години. Виждате обаче, че кривата от а, учредяването на фонда а, върви стръмно нагоре. Това, че фондът може да плаща вече 3 милиарда, би било нереалистично да се очаква, че в следващите години увеличаването ще бъде толкова рязко, както от годината на учредяването на фонда насам. Вижте, това е разпределението на средствата по отделните е, заболявания. Най-много средства се влагат в борбата срещу спин, е, след това за малария и туберкулоза. Това са резултатите е, в кумулиран вид 9,3 милиона души можаха да бъдат е, лекувани, 270 милиона не получиха директно лечение, но получиха лекарства за лечение на малария и на а, други 6 милиона души бяха дадени е, лекарства срещу спин. Виждате, че е, прогресът се развива по различен начин, в зависимост от е, страната. Има големи разлики между страните. В Африка напредъкът е доста скромен и затова трябва да се концентрираме повече върху този континент след това бенефициентите от Европейския съюз. Това са 5 страни по класификация на СЗО тези страни трябва да получат средства за борба с, с туберкулозата. Откакто тези страни влязоха в Европейския съюз, не са е, заявявали допълнителни средства. Естония получи е, 10 милиона, след това Румъния и България получиха е, средства и тези средства още се изплащат. Е, през 2014 и 2015 също ще им бъдат изплащани средства. България е, увеличиха се средствата за здравеопазване в е, националния бюджет е, от 9,1 до 9,8% от 1,9% на 0% спаднаха външните ресурси за здравеопазване. Стратегията 2013-2015 е, ще е, предвиди 5,2 милиона евро за борба с това заболяване. Правителството ще покрива 60 е, години, 60% извинете, от годишните разходи а през 2015 година правителството ще трябва да покрива това на 100%, след като вече не се отпускат средства. В Румъния имаше много голямо нарастване на разходите от страна на правителството, т.е. публичните разходи за опазване. Външните ресурси представляваха 5,7% а, сега вече бяха намалени до 0 през 2009 година. Както каза моя колега, беше създаден национален план за контрол върху мултирезистентната туберкулоза. и Имаше и а, а, мониторинг от ACDC 7 милиона бяха отпуснати от глобалния фонд от Световния фонд за борба срещу спин. Е, е, съответният комисар от Европейския съюз, а също и други отговорни лица, посетиха Румъния и е, министър-председателят пое задължение да финансира този план и да а, поеме е, финансовата подкрепа след изтичане на срока за отпускане на средства от Световния фонд. Е, министърът на здравеопазването е, в Румъния постигна споразумение с представителите на SCDC и те да посещават всяка година страната и мога да кажа, че в тези страни наистина бяха постигнати огромни успехи, можем само да ги поздравим за това. Господин Танайско е първият оратор, след това госпожа Йоланта Хюбнер. Благодаря, господин председател. Повечето от вас сигурно вече познават позицията ми по този въпрос, но аз все пак съм благодарен – за възможността да хвърлим повече светлина върху този проблем за, за Румъния. Аз благодаря на нашия докладчик доктор Дара за реалистичното изчерпателно експозе. Аз ще акцентирам някои от казаните неща и и ще добавя още сведения и данни. Положението в Румъния може да бъде разглеждано от две гледни точки. От една страна успеваемостта на лечението е на около 70% от случаите в рамките на кохортата по глобалния фонд и само на 20% извън тази кохорта. Това се обяснява с факта, че благодарение на глобалния фонд пациентите имат достъп до съществени животоснаптяващи, медика... медикаменти, които не са в разпространение. В останалата част от страната самия курс на лечение се провежда по-контролирано, по по-последователно. От друга страна пък на 2 октомври тази година, както и вие казахте, Румънското министерство на здравеопазването утвърди национален план за тези заболявания с финансиране от милиони евро. 500 и повече милиона на, на година. Е, до 2015 година целта е да се постигне е, успеваемост на 85%, е, т.е. извън кохорта на глобалния фонд спрямо сегашните 20%. Националният бюджет за туберкулозата на Румъния възлизаше на 4 милиона евро. Очаква се да възлезе на 5 милиона през 2013 година. Общо трябва да бъдат отпуснати 5 нали, милиона за туберкулозата още 5 е, милиона за останалите заболявания, т.е. общо бюджет ще се отвои на 10 милиона до година, но е, трябва да се има предвид, че 5 милиона тези нови 5 милиона зависят от бюджетната процедура тази година. Ако бюджетът не бъде прият по проекта, всъщност общо средствата ще нарастват, нараснат само с още 1 милион. Е, що се отнася до преходния механизъм е, за финансиране, който ще се задейства на 1 януари 2013 година, ние ще получите 3,6 милиона евро за 3 години, т.е. 1,8 годишно. Тези средства ще осигурят лечение за 300 пациенти с бърза диагноза. за живеещите в отдалечени и селски райони. Трябва да отбележим, че по оценки на СЗО пациентите са около 300-тина които, които провеждат някакво лечение, Ано, в Румъния не разполага със средствата за, за диагноза. Е, така че може да говорим за някъде 1500 души по оценки. Също така по оценки Румъния трябва да изразходва а, до 20 милиона евро годишно, за да се при резистентната туберкулоза. Но по, по сегашната преди сегашното положение и, и равнището на финансирането, Румъния общо ще се нуждае от около 8,2 милиона евро годишно, а ако новият бюджет не бъде е добре, значи с още 5 милиона, 13,2 милиона годишно недостиг. Имам някои въпроси за комисията. Аз бих попитал комисията дали е, би е, помислила за подкрепа е, за Румъния и други страни, като поиска преразглеждане критериите за допустимост по глобалния фонд за облегчаване на ограниченията за страните с среден национален доход. Така че е, специфични здравни въпроси, като тези, които разглеждаме тук, е, да, да бъдат е, финансирани от структурните и кохезионния фонд. Освен това, какви са мерките, които се предвиждат за запазване на постигналия напредък, реализирането на нов и възпрепятстване на рецидиви? И също така е, възнамерява ли е, комисията да увеличи подкрепата си за глобалния фонд? И следващият последен много важен въпрос е, по какви други начини би могъл Европейския съюз да увеличи финансирането за предотвратяване на епидемията в Европа и нарастване финансирането на научно-изследователската и развойната дейност. И един въпрос към доктор Дара, ако ми позволите, предвижда ли той други възможности за преодоляването на този финансов недостиг за Румъния и според него кои биха били най-адекватните решения за предотвратяване на тази трансгранична, за предотвратяване по-нататъчното разпространение, тази трансгранична заплаха. Госпожа Хелбнер, моля, имате думата. Благодаря. Във всички е, медицински списания, в е, медицинските университети се повтаря едно и също нещо. Е, учените, лекарите правят всичко за да се предотвратява за профилактика, за да не се стигне до лечение. И въпросът ми е тъкмо за профилактиката, за здравната просвета сред гражданите, особено сред младежите и във връзка с е, хивспин. Вярно е, че има мобилност, контакти, но, но нещата се свързват и с начина на живот. Що се отнася до туберкулозата, тя, тя е на много особена болест която се свързва именно с бита, с начина на живот, с лошото хранене. Има ли някакви изследвания за очертаване на изложените на риск групи от населението? Е, дали не бихме могли да очакваме е, експлозия на случаите на туберкулоза в Европа, независимо от констатираната нисходяща тенденция. Колкото разбирам, ние много харчим за медикаментозно е, лечение на туберкулозата, за е, профилактика на спин и Има дори специфични медикаменти за резистентната туберкулоза. Но има ли достатъчно напреднали изследвания, използват ли се част от тези средства за авангардни фармакологични изследвания за медикаменти, които биха били отново поколени? И още нещо, което вие не засегнахте. Е, известно е, че е, Глобалният фонд се занимава и с... Науковци вynaleźli нови способ działania на малария, że... Е, с палудизма. Е, четох в едно американско специализирано списание, че е имало някакви нови начини за предотвратяване и, и лекуване на, на това заболяване – Има ли нещо подобно в Европа? Тъй като а, а, проучванията в Амазония а, са изключително впечатляващи и възможно ли е да се установят връзки с научните колективи, които а, са разработили този, тези нови методи по линия на, на патентното лицензиране, нещо да се направи. Моля за отговори сега. За е, финансирането. Разбира се, аз мога да кажа нещо от името на комисията, но не и от името на държавите. Наистина има недостиг. И ако той не бъде попълнен сега, той ще нараства през годините. Научно е доказано, че на всеки изразходван долар за тази група заболявания могат да бъдат економисани 10 долара. И е, това е посланието, което трябва да се, да се разпространява. Сега, за съжаление, няма механизъм на, на координация и взаимодействие между страните. За съжаление, ако лицето се придвижи от една страна в друга, няма организирано проследяване. И значи, с всичките национални органи, Министерство на здравеопазването и специализираните органи за, за туберкулозата трябва да разработим един минимален пакет изисквания за трансграничен контрол на туберкулозата. А, разбира се, в това отношение трябва да се види и финансовия ефект. Нали? Кой, кой ще поеме разходите при придвижване на пациентите? А, има някои е, примери, положителен опит по, по света. Мексико и САЩ, например, осъществяват много добър трансграничен контрол. В Европа, за съжаление, не сме направили достатъчно. И, и вече работим обаче с Министерството на здравеопазването на държавите членки. Що се отнася до социалните детерминанти, наистина много важен въпрос. Има някои определящи фактори от социален характер, за които имаме информация от държавите членки. Съжаление, от, от туберкулоза пък страдат не само социално слабите, не само бедните. На времето се разпочаваше този мит, че само сред затворническия контингент се, се шири тази болест. Не е вярно И, е, е, разбира се, при влушено хранене е, болестта може, може да се развие, но определено е необходимо да се подобри социално-економически статут. Разбира се, туберкулозата е социална болест. За новите средства, да, ние, новите медикаменти, ние отчаяно се нуждаем от тях, нуждаем се от нова вакцина. Знаете, сега разпространената вакцина не е достатъчно ефикасна. И тя е ефикасна само при острите форми на туберкулоза при децата. Има изследвания, има и лични изпитвания, които до голяма степен, впрочем, се финансират от Европейския съюз. И се надяваме скоро да се появи, но, но не до, до една-две години, опасявам се, да се появи нова вакцина. А, новите медикаменти за терапия са по-перспективни, но отново трябва да кажем, ако здравеопазването не се обърне с лице към определящите фактори, към детерминантите, тази борба няма да е успешна. Че значи, здравната система трябва да обезпечава цялостна подкрепа на, на пациентите. А необходима е повече развойна изследователска работа. И това е роля, която Съюзът, е, наред с държавите членки, може да играе. Благодаря комисията. Да, аз е, бих искал да засегна въпроса за финансирането, за контрол на туберкулозата в Европейския съюз. Вероятно, тук най-лесно бихме могли да говорим по тези въпроси, тъй като наистина има множество възможности за финансиране. Е, в Европейския съюз обаче здравеопазването е преди всичко национална прерогатива. И а, държавите членки трябва да, да изработят своите дългосрочни а, стратегии а, с финансово обезпечаване и след това да проявят политическата воля. Е, да поставят на приоритетно е, място превенцията на определени заболявания. А инак, както казах, възможности за финансиране от Европейския съюз имам и, и то не малко, и те могат да бъдат е, използвани. Споменахте е, структурните, регионалния фонд, това вероятно е най-добрия източник, има сериозни финансови средства за периода 2007-2013 година общо са били планирани около 5 милиарда капиталовложения в здравеопазването, което възлиза само на 1,5% от общите средства, които са на лице по, от, от структурните фондове. Като тук можем да говорим за преки и косвени капиталовложения в общественото здраве. можем да стигнем до на места на пазара на, на труда и по-нататък до капиталовложения, които нямат на пръв поглед нищо общо с здравеопазването, но, но подобряват жизнения стандарти и жизнената среда. Има и други възможности, програмата за обществено здраве, но разбира се, там средствата са малко, около 50 милиона, там не можем да очакваме е, кой знае колко на, на национално равнище, но разбира се, е, техническото сътрудничество, обменът, обменът на опит, е, техническото съдействие, След това по рамковата програма, седмата рамка, рамкова програма за научни изследвания, значителни средства са определени за обществено значимите заболявания и в частност за туберкулозата, като се финансират европейски научно-изследователски институти на, на, на конкурсен принцип. Това е общо състояние по финансирането. Сега, що се отнася до глобалния фонд, предвижда ли комисията да увеличи подкрепата си за него? По-настоящем комисията е ангажирала 330 милиона за 3 годишния период 11-13 и комисията възнамерява да, да изплати тези средства, но последващата многогодишна финансова рамка, знаете, от 2014 година Нататък нещата в съществена степен ще зависят от общия размер на бюджетния план за новия период. Но средствата са от Европейския инструмент за развитие и сътрудничество, значи те са целеви средства – за развитие и могат да бъдат отпускани само на страни по определението на ОИСР, което пък изключва държави членки на ЕС. Значи, трудно бихме могли да оправдаем пред Европейския парламент използването на средства за официално подпомагане за развитие, които са насочени към трети страни, на използването им за европейски държави членки. Е, е, въобще акцентът е насочен е, върху най-бедните страни и ние подкрепяме това отношение на глобалния фонд. И от това следва, че можем да очакваме относително намаление на финансирането от глобалния фонд на страни с среден до висок доход и с по-малка заболеваемост. Съответно, Латинска Америка и Източна Европа ще бъдат засегнати от това намаляване. Но пък ние трябва да осъзнаваме необходимостта от влагането на средства за контрол на туберкулозата и ХИВ отвъд нашите граници. Това е въпрос не само на солидарност, а и на собствен интерес, понеже и ХИВ и, и туберкулозата са внос за Европейския съюз от изток. И ние трябва да хвърлим всичко, което, с което разполагаме за, за контрол, и в това число в източна Европа. Значи, глобалният фонд а, по определение подпомага онези страни, които не могат да си позволят разходите за осигуряването на необходимите услуги. В по-малка степен за страни, които са в по-добро финансово състояние. И на нас ни остава да убедим съответните правителства, че трябва да, да се погрижат. Разбира се, с нашата техническа и финансова подкрепа. И средства, средства има, а, но те трябва да, да бъдат оползотворени по-добре в, в диалог, сътрудничество с държавите членки и с нашите приятели трети страни. Благодаря. С това приключихме въпросите и отговорите. Благодаря на представителите на Световната здравна организация и на комисията. Благодаря за това, че още веднъж изясниха пред нас колко е важна темата и, и колко е наболяла. Така че през следващите седмици е, наистина ще трябва да работим по посока на по-добро финансиране за това, да, за да могат тези проблеми да бъдат отстранени. Благодаря на вас и вашите колеги. So, и така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Акт за изпълнение относно фуражите и храните с происход от Япония след инцидента в Фукушима. За целта имаме час и 20 минути. Разполагаме с пълен езиков режим, включително хърватски. Предлагам да се възползваме от това време. Мисля, че вие днес замествате колегата Ривази, нали така? В такъв случай, моля, започнете. Euh, Благодаря, господин председател. Аз съжалявам на вниманието на хрватските преводачи. Днес ще говоря на френски. Ще се опитам да се насоча към най-същественото. От името на зелените аз бих е, искала да повдигна възражение срещу е, въпросния акт за изпълнение относно фуражите и храните с происход от е, Япония след инцидента в АЕЦ Фукушима, предмет на нашата дискусия. Възражение по два пункта. Е, по същество и е, формално. Първо по същество ние не приемаме е, предложението да се сведат изискванията за пробовземане и тестове само от някои префектури по четвърто приложение към регламент. Експертите, които ни съветват, са категорични, че, са, че сериозна неопределеност, що се отнася до състоянието на реакторите в Фукушима и от тази гледна точка не можем да гледаме на ситуацията като стабилна и поставена под контрол. Не може да се изключи ново изхвърляне на радиоактивни вещества, поради което ние смятаме, че е твърде рано да се облегчи режима на предварителни тестове и, и пробовземане на фуражите и хранителните продукти с происход от Япония. Значи контролът трябва да бъде пълен и да обхваща всички японски префектури, е, за да се осигури максимална проследимост. И това предвид нестабилността на, на реактора в Фукушима и ние не можем да приемем нито намаляването на чистотата на вноса по 10 ти член, нито за намаляване е, частотата на отчетността пред комисията. Комисията се основава а, е, на регламент 178 е, от 2012 година е, който регламент задължава комисията да приеме всички мерки за предотвратяване на риска за човешкото здраве, здравето на животните и за околната среда. Ние смятаме, че предложението на комисията определено занижава защитата на човешкото здраве и, и не съответства на задълженията и по споменатия регламент, че фактически по този начин комисията превишава правомощията си по изпълнението на регламента. Сега второто възражение е по формат. Е, от името на европейските еколози, наред с възраженията от съдържателен характер. Сега нещата тук са малко по-технически, но надявам се така ще можем да чуем и по-конкретен отговор от комисията. Е, акта за изпълнение е предмет на контрол, контрол по пети член от 182 от 11 година. Съгласно 11 член на този регламент, Европейският парламент има възможност по всяко време да посочи на комисията, че от негова гледна точка проекто изпълнителния акт превишава правомощията на комисията и в такъв случай комисията следва да преразгледа изпълнителния акт отчитайки възраженията на Европейския парламент и съответно да осведоми парламента и съвета дали предвижда да поддържа, измени или оттегли проект. В сегашния случай Европейският парламент не е имал възможност нито да реагира, нито на, на, да възрази на този проекто изпълнителен акт, съгласно посочения 11 член. Не бе дадено на парламента време да реагира на първото предложение, имайки пред, че то бе публикувано на 12 октомври, а постоянният комитет на представителите на на е, държавите членки го приема на 19 октомври и комисията накрая го парафира на 26. Прискърбно е, ако не е напълно неприемливо, е, подобно нарушаване на процедурата. Съответно, бихте ли могли, моля, да ни информирате е, какво смятате да направите по представените възражения е, и дали, дали смятате, че бихте могли да се съобразите с тези възражения. Благодаря. Благодаря. По едно време стана много шумно, после поутихна. Сега искам да чуем отговор. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Аз също няма да натоварвам харватските преводачи. ние изпаднахме в е, легален казус по повод на предходния регламент 29 март 2012 година. Той изтича, неговото действие изтича на 1 ноември тази година. Тоест, ако комисията не бе предприела инициатива преди 1 ноември тази година, действащите мерки просто щяха да отшумят в правното пространство, без каквито и да било по-нататъчни възможности за контрол при източника или при постъпване на е, японските стоки. Е, без каквато и да било възможност за общностен контрол. Съответно, ние поискахме да избегнем е, подобно положение на, на вакуум и Разбира се, обсъдихме случая с японските власти, които, разбира се, настояваха за смекчаване на контрола, но пък изчакахме и последните резултати от последната реколта на плодове, зеленчуци, ориз и прочие това лято. Поради което наистина представихме своето проекто решение е, на парламента на 10 октомври, е, гласувано от постоянния комитет и, и по спешност е, гласувано на 26 октомври, преди прословутата дата от 1 ноември. Но в контекста на, това изменение и допълнение на, на стария регламент, ние предпочетохме да, да бъдем предпазливи, но в същото време пропорционални. Като запазваме достатъчно високо ниво на защита на европейските потребители, потребители по, по повод на този внос от Япония. Разбира се, но, но не аз трябва да го кажа състоянието на е, реакторите в Фукушима може да бъде смятано за поставено под контрол или не. И никой не би могъл да каже дали в бъдеще положението ще се влуши или ще се подобри. Не, не, ням, не сме в състояние да твърдим нито едното, нито другото. Японската страна твърди, че нещата са поставени под контрол. И, и е, японската страна е, е доказва пред нас. Е, с много тестове, които най-малкото свидетелстват за сериозно отношение. От а, март 11 година, от, от аварията в Фукушима, японските власти са провели повече от 300 хиляди е, е, лабораторни анализи на различните хранителни продукти с происход от, от различните префектури и разбира се от самата префектура Фукушима и от началото на 2012 година а, е, са проведени 167 000 теста, което свидетелства за висока степен на контрол, грижайки се, разбира се, японските власти преди всичко за собствените си потребители, но и за износ. Понеже наясно сме, че и преди износа е, всичко произхождащо от тези 12 префектури е, подлежи на контрол при преди износ. Е, от 11 март е, е, в държавите членки са провели около 3000 теста. Това в допълнение към предекспортните тестове в Япония. И само за юни 2011 година, преди повече от една година, когато Франция констатира две партиди чай, които бяха заразени, нищо повече не е констатирано в резултат от тези тестове. Нали, е, по, по всички видове е, хранителни стоки, фуражи, които се внасят, от което следва, че е, разумно бихме могли да окажем доверие на гаранциите, които дава японската страна. И в а, новия акт а, наистина се предвиждат изменения, по-специално за две префектури намаляваме контрола, но го запазваме за едната от тях за гъбите и чая, а за другата само за гъбите, понеже знаете, гъбите са продукти, които а, са, улавят радиоактивните частици. За префектура Фукушима запазваме действащите мерки за извършване на тестове на всички хранителни продукти, с изключение на алкохола. И за другите 9 префектури, до общо 12, наистина приемаме списък от 41 продукта вместо контрол на всички продукти, както бе до сега. Но този списък представя огромното мнозинство от износа на Япония към Европейския съюз, а са изключени само продуктите с малка трайност, пресни зеленчуци, е, е, с срок на съхранение 2 месеца, 3 месеца, не повече, е, отгледани продукти в незаразени зони, така че там не може да има съмнение, опасение от някакво заразяване, тъй като тези, тези е, растителни е, продукти не са били изложени на радиоактивно запрашаване. Но, е, както казах, е, въвеждаме списък от 41 продукта. Е, запазваме също така е, извадката от 5% за всички префектури, защото смятаме, че е необходимо да се запази е, контрол и от наша страна, наред с контрол от страна на японските власти. Но, нека напомня, с изключение на тези две партиди чай от юни 2011 година, държавите членки до сега не са констатирали заразени стоки в резултат от е, направените тестове. В обобщение, ние смятаме, че предлагаме напълно пропорционална мярка, е, е, пригодена към сегашното положение и подобряването на положението в Япония. Не засягаме стандартите и знаете, че ние възприемаме японските стандарти, които са доста по-строги от нашите. Още от Чернобил насам японците за вътрешната си практика бяха приели. И между другото, преди няколко месеца тук се дискутира този въпрос. И това, че ние възприемаме най-строгите в света стандарти, а именно японските. И в отговор на втория ви въпрос, ние смятаме, че не сме превишили правомощията си на комисия. Съгласно 53 член от споменати от вас регламент, ние запазваме най-важните мерки, като ги привеждаме в съответствие е, с развилата се обстановка от преди година и половина. Ако е, ядреният реактор е, изпадне в, в ново състояние на, на активност, застрашаващо околната среда, естествено ще предприемем адекватните за такъв случай мерки което не означава неопределеност или несигурност, което означава просто съобразяване с настоящето. Е, ние бихме могли общо взето в 24 часов срок да, да приемем необходимите мерки за изменение на законодателството в случай на възникване на, на внезапна неблагоприятна ситуация е, във връзка с реактора. Така че ние смятаме, че сме привели механизма в съответствие с сегашното положение. В противен случай е, действащата уредба би престанала да действа е, от 1 е, ноември и следователно далеч не превишаваме правомощията си, а се възползваме от тях, за да реагираме адекватно на създалото си положение. Благодаря, господин председател. Благодаря. Мисля, че с това изчерпахме дневния ред за днес. Мога да кажа, само, че желая на колежките, подчертавам колежките, приятна вечер. Благодаря на всички представители на комисията, че дойдоха. Следващото заседание на 17 и 18 декември тук в Брюк, Брюксел. Каля всички колежки, може да дойдат и колегите. На 17 декември, понеделник, в 20 часа, на малък прием, по повод е, на така коледната вакансия. Ще има малка почерпка, за да изпратим заедно годината в добро настроение. Ще се радвам колегите да дойдат. Повтарям, понеделник 20 часа. Закривам заседанието. Желая на всички лек път, приятна почивка, в зависимост от това кой какво ще прави.